Um, Уважаеми колеги, нека да започваме заседанието. Ян. Uh, uh, uh, Уважаеми колеги, нека да започваме заседанието. Разбрах, че един от координаторите няма как да пристигне. Обади ни се колегата. Каза, че има проблеми с трафика, но няма как да чакаме повече. Трябва да се заемам с учредителното заседание на Комисията по регионални въпроси. Нашата цел ще е първо да изберем новия председател и заместник председатели на комисията. И така първо ще проведем избора на председателите. След това по член 12 е, трябва да ви... От правилникът нека да ви информирам, че Старият председател председателства заседанието за избиране на нов председател, така че ви уведомявам, че именно заради това председателствам аз и това не е нарушение. Искам да преминем сега към избора на председател. Има ли кър... кандидати? Ламбер Ван Нистелрой, НП. Благодаря много. Не трябва да ви държим твърде дълго в тази трудна позиция. Обяснихте е, колко е сложно. Е, искам да кажа, че НП иска да предложи госпожа Данута Хюбнер за следващия председател и а, сме сигурни, че тя ще работи дори още по-добре, отколкото работеше до сега, ако това изобщо е възможно. Председателката, благодаря. А, имах такова опасение, по-скоро подозрение, и за това се извиних, че ще председателствам. Нека сега да попитам, или има ли други кандидати. Но всъщност първо трябва да кажа, че съм съгласна с това да се подаде моята кандидатура. Имате думата отново, господин Ван Нистелрой. Тъй като знам настроенията в нашата комисия, предлагам колегите да ви изберат с аплоз. Uh, Congratulations. I, I would like to thank you uh, very much. I will give you also the one more piece of information that I have duly completed the declaration of такъв случай нека да ви съобщя, че съм попълнила и декларацията за финансови интереси, и също много важен въпрос. И нека да ви благодаря, защото за мен е голяма чест да председателствам комисията и през втория мандат, през втората половина на нашия мандат имаме много работа. Работата е благодарна, но си изисква и усилия. А сега нека да преминем към втората точка на учредителното заседание – избора на заместник-председатели. Що се отнесе до заместник-председателите, имаме право на четирима заместник-председатели за това за бюрото на нашата комисия. Процедурата е същата. Искам да помоля координаторите да направят предложение четиримата заместник председатели са подредени иерархично в бюрото. Тоест има първи, втори, трети и четвърти заместник председател. Също така те трябва да приемат е, кандидатурата и е, да са попълнили декларация за финансови интереси. И така, може ли да представите кандидатите за първото заместник-председателско място? Благодаря много. Данута, поздравления. Искам да предложа господин Ставракакис от групата на социалистите и демократите за първи заместник-председател. Той работи отлично през последната през последните две години и половина и го предлагаме и сега. Има ли други кандидати, пита председателката? Ако няма, в такъв случай господин Ставракакис трябва да приеме кандидатурата. Благодаря много, Данута. Поздравления за избора ти. Благодаря на координатора от моята група и на колегите си. Приемам с удоволствие да съм кандидат. Благодаря. Сега се връщам към господин Ван Нистелрой за предложението на втория заместник председател. Нашият кандидат е Маркос Пипер. Той е кандидат за втори заместник председател на комисията. Това е нашето предложение. Маркос изглеждаш изненадан. Съгласен ли си с тази кандидатура? Äh, ich mache das sehr gerne, natürlich. С удоволствие приемам. Председателката, предполагам, че повечето колеги вече са попълнили своите декларации за финансови интереси, така че От а, е, името на либералите искам предложение за трети заместник председател. От името на групата на либералите. Бих искал да ви поздравя за вашия избор и като трета и заместник председател предлагаме госпожа Хюсменова. Тя не е тук, но от нейно име ви предавам, че тя приема да бъде кандидат. I don't know if Madame Hushman... She's not there. She's not, but I understand she agreed. Разбирам, че госпожа Хюсменова не е тук, но е приела да бъде кандидат. Сега питам кой е кандидата от групата на зелените. Е, <clears throat> Поздравявам ви, госпожо председател, и се радвам, че вие поемате отново тази дейност. Господин Олополос ще бъде кандидат а, като четвърти заместник председател. Uh, uh, I... Благодаря. Михаил Тремополос е сред нас. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την τιμή. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест. Поздравления и на вас за избора и успешна работа. Председателката, благодаря. Разбирам, че няма други кандидати, а, така че предлагам, тъй като имаме точния брой номинации, който отговаря на броя места, които трябва да се попълнят, да гласуваме с ръкопляскания и анблок за всички едновременно. Um, uh, и вече съм длъжна да ви помоля да дойдете тук и да седнете до мен.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 С това закривам учредителното заседание на нашата комисия. А, разбирам, че и координаторите на политическите групи са избрани, така че можем да се захванем направо за работа. Все още имаме малко време преди предвидения в програмата час но нека да преминем към редовното си заседание. Откривам редовното, си, редовното заседание. То се предава по интернет. Трябва да ви припомня това. Що се отнася до дневния ред, няма никакви предложения за промени, така че ако няма предложения и сега в момента Дневният ред се смята за прият. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – одобрението на протокола от предходното ни заседание от 22 и 23 ноември. Както обикновено, протоколът е на ваше разположение и ще се разглежда като прият – освен ако до края на заседанието не се повдигнат възражения срещу него. По следващата точка, съобщение на председателя, на този етап съобщение нямам, така че можем да преминем към следващата точка от дневния ред. It's usual that assistants speak much more loudly than the members of the parliament, but... Uh and it's going to be like this. I would like to start with uh, the consideration of draft opinion on the quality management. Нека сега да преминем към управлението на качеството на европейската статистика. Докладчик по тази тема е госпожа Алжбета Катажина Лукашевска, Нека да ви информирам, че тук имаме едно малко сложно положение. Установихме, че трябва да се чуе и нашият глас в управлението на европейската статистика, защото регионалната политика в своята методология силно зависи от качеството на европейската статистика. Затова поискахме да излезем с становище към доклада на Комисията по економически и парични, парични въпроси. Има гласуване в тази комисия на 6 февруари. Това е твърде скоро. Обърнах се към председателя на Комисията по економически въпроси и помолих да се отложи това гласуване, за да успеем да изготвим становището си, но тъй като отговорът му е, че това не е възможно, трябва да преминем, надявам се с съгласието на координаторите, към една по-спешна процедура. Вече сме ви изпратили проекта доклада, помолили сме ви да се подготвите за подаване на изменения, за които крайният срок е днес, след обсъждането на проекта становището защото се налага да гласуваме по проекта становището още утре. И така, имайте предвид, че обсъждаме именно това становище. Крайният срок за подаване на изменения е днес в 4 часа. До този момент сме получили само едно изменение с тази ускорена процедура за подаване на изменения – в 4 днес е крайния срок за подаването им, а гласуването ще се проведе утре. И сега давам думата на госпожа Лукашевска. Заповядайте. Dziękuję bardzo, panie przewodnicząca. Następnie chciałabym... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря горещо всички, че приехте тази ускорена процедура. Настоящата економическа, финансова ситуация в контекста на събитията в Гърция, никой не може да се съмнява за това, че качеството на европейската статистика е, е от изключителна важност. От гледна точка на нашата комисия, надежни, сериозни статистически данни са изключително важни. Те ни позволяват да проверим дали действително прилагаме приоритета на стратегията, дали, дали можем да осигурим едно балансирано и справедливо развитие. Доброто качество на статистиката ще ни помогне да подобрим контрола на данъчната политика в макроекономически план. В документа си подчертавам факта, че трябва действително да се следи и да се осигури поверителността на данните. Аз си задавам също въпросът дали предложените стандарти от комисията, що се отнася до системите за публичното счетоводство, е нещо необходимо. Този въпрос а, е, има своето значение, особено в а, е, настоящия контекст. Комисията обнародва своето комюнике след събитията в Гърция и това комюнике предвиждаше а, е, провеждане на инспекции, на посещения, които трябваше да подобрят качеството на данните от източника – според информацията, с която разполагам, някои държави членки вече приложиха това законодателство, тази нормативна уредба, което, разбира се, води и до разходи. И искам да предложа да бъдат въведени ефикасни решения, които да могат да работят за всяка държава членка. И в становището си, аз поставям уверението също върху необходимостта да се изготви една обща система за проучване на статистиките, които касаят макрорегионите. И мисля, че една такава система е действително от ключово значение, за да може да се използват на регионално, местно, национално, международно равнище получените статистически данни и то по надежден начин. Разбира се, аз мисля за трансграничните региони, граничните региони, както в градовете, така и извън градовете. На нас ни трябва една надежна методология и що се отнася до границите на Европейския съюз и границите на, на шенгенското пространство. Трябва да бъдат въведени и по-ефикасни инструменти, що се отнася до баланса, тъй като ние трябва действително да можем да управляваме по адекватен начин европейските статистика. Благодаря. Искам да благодаря госпожа докладчика и ще направя нещо, което може би нещо необичайно. Ние подкрепяме изцяло това, което беше предложено и нямаме някакви промени. Благодаря сърдечно за чудесната работа. е Бардзо. Благодаря. Micro. Vreau să-i mulțumesc și să o felicit pe, pe raportoare. Много благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика. Въобще не е лесно да се изготви такъв документ в толкова кратки срокове. Трудно е да се изготви становище в кратки срокове. Ние от групата а, да сме съгласни с текста и не предлагаме никакви изменения. Благодаря. Сега колегата от Зелените не е тук, но сме получили измененията от Зелените. Не знам дали все още имате какво да коментирате. Връщам се към госпожа докладчика, но може би можете да отговорите на докладчиците в сянка. А, извинявайте, Ламбер все още не се е изказал. А все още имаме една минута, така че мога тук да се намеся. В точка четвърта вие казвате трансграничните райони, пограничните райони в своите коментари казвате и от външната граница. Наистина за мен това е много важна а, точка, защото тук получаваме информация във връзка с а, териториите, които са извън външните граници. Така че, може би, тук бихте могли да добавите нещо. Да, вие сте мислили в тази насока, но не е експлицитно споменато в текста. Може да се каже външната граница или нещо от този сорт. Иначе я се присъединявам към останалите коментари. Благодаря. E, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim koordynatorom e, i uwagę e, pana. Благодаря на всички координатори. Приемам забрежката на господин Рой. Ще се опитам да въведа тази поправка в текста си. Е, за момента съм получил само едно предложение за промяна от страна на зелените и считам, че не е основна промяна. Uh, thank you very much. So, yes, please. Много благодаря. Да, заповядайте. Благодаря. Аз представлявам господин Бесет, е болен е, няма го тук и мога да кажа от негово име, че ние поддържаме промяната, която ние въведохме от името на зелените аели. и също молим докладчика да приеме тази промяна, което в рамките на политиката на кохезия това е цели да се подобрят статистиките и мисля, че тази промяна върви в, точно в посоката на тази, която върви и комисията. Благодаря. Искам да припомня, че днес трябва да вземем едно решение – свързано с сроковете за внасяне на промените. Все още имаме, разбира се, време за съответните разговори с докладчиците в сянка от политическите групи. по този начин бихме могли да приключим своето обсъждане по тази точка от дневния ред. Направихме своите бележки. В такъв случай можем да минем към следващата точка от дневния ред. Ламбард, на мен ли говориш? А, не, извинявай, да, чувам гласа ти от слушалките и за това се обърках. Сега, можем да направим избор, тъй като господин Николай Вама ще дойде след половин час, датски министр по европейските въпроси. Сега имаме половин час, който можем да използваме за точките от дневния ред, които са след размяната на мнения с датското председателство. Това е точка девета, за която отговарям аз. Тук обяснявам какви са ползите, какви са недостатъците на този подход. Тук можем да започнем работа по точка 9, но пък нямаме представители на Европейската инвестиционна банка, на комисията, също така и на други участници, които искаха да така вземат отношение по тази тема. Това е голям, така сериозен недостатък. Да, бихме могли да започнем дискусиите по тази точка без другите институции. А, иначе можем да вземем половин часова почивка до 10 часа. Координаторите могат ли да кажат какво предпочитат групите? имам право да продължа заседанието или да прекъснем. Комисията ще дойде, така или иначе ще зададем своите въпроси. Сега тази тема е доста тежка, доста трудна в контекста на процеса. Това е въпрос, който се нуждае от нашето спешно внимание. Тук става дума за изменение на регламент, чиято цел е да се улесни по-доброто използване на финансирането, което се предоставя на държавите членки, които са застрашени, които се възползват от здравителни пакети, ползват се от средства по кохезионната политика. Това се прави с цел да се използват средствата колкото е възможно по-бързо и по-леко. Предизвикателствата са свързани с факта, че съвета, че държавите членки все още не са започнали своята работа по изменението на регламента. Може би, би днес министър Вамен от датското председателство ще ни информира, защото до преди няколко дни нямаше все още времеви график, нямаше план за това как съвета ще работи с, по това изменение на регламента регламента. Говорим обаче за спешни мерки и това беше идеята тук сред координаторите, докладчика и докладчиците в сянка е да се стигне до едно единствено четене, защото може да се направи това. Но ако искаме едно единствено четене, това означава, че трябва да има близко сътрудничество между трите институции по време на целия процес, за да можем да гарантираме, че вървим в една посока, която да ни доведе до единственото четене. Това обаче не е възможно за сега защото съветът все още не е стигнал до етапа, в който могат да ни информират дори и за насоката, в която ще тръгнат при разглеждането на този регламент. Така че за нас това са предизвикателствата. Дали да пренебрегнем факта, че няма никакви действия предприяти от страната на съвета, да си вършим работата и след това да видим какво ще стане, щом започне работа съвета по а, този регламент. От друга страна пък бихме могли да забавим малко процеса, а, за да се приспособим към темпото на работа а, на съвета, също така да прибавим малко така елемент на натиск на съвета, за да може той да ускори своята работа. Това до някъде е парадокс, защото ние искаме едно четене и чакаме първи знаци или въобще някакви знаци за някакво движение от страна на съвета. Така че аз лично сметнах, че не трябва да чакаме повече и трябва през февруари да се опитаме да изготвим проекто доклада на докладчика. Обяснявам и защо сме на този етап защото искаме да работим бързо и в същото време чакаме да получим някакви знаци за движение от страна на съвета, което си е парадокс. Сега имаше заседание през декември, където само членовете на съвета задаваха въпроси, но нямаше никакъв знак за движение, за това, че те ще доминират, че тяхната работа ще бъде водеща. Предлагам ви да помислите малко по този въпрос, преди да преминем към същината на дискусиите. Също така бих искала да ви уведомя, че организирахме много добро техническо заседание, в което повечето от докладчиците в Сянка взеха участие, е, като комисията беше представена не само от генерална дирекция Реджио, е, но също така от економическата и финансовата дирекция. Това беше много важно, е, защото това е инструмент за споделяне на риска, това не е новост. Има и други инструменти, които се прилагат от страна на ЕКВИН, във връзка с трансевропейските мрежи, по отношение на научно-изследователската дейност, също така и по отношение на регионалната политика. Вие познавате Джерами, това е инструмента, който се ползва от малките и средните предприятия. Разменихме изчерпателни мнения с комисията, също така и е, Видяхме участие на Европейската инвестиционна банка. Те взимаха участие по време на всички заседания. Тяхното участие по време на техническото заседание беше изключително полезно, защото те не обясниха как ще сработи инструмента. А също така представителите на работната група от Гърция, които ни обясниха, че в Гърция вече има ясно изразен интерес към този инструмент. Е, има проект, който само чака прилагането на инструмента, за да може да се отрази спешното естество на въпроса. Е, по същество, да, наистина проведохме съответната дискусия. Тук ще говоря съвсем накратко. Знаете, че това е антикризисен инструмент. Инструмент, който ще улесни ползването на европейско финансиране. Знаете, че частното финансиране, което е свързано с подобни проекти, е, като допълнително финансиране към националните средства, се проваля. То просто не съществува заради риска, заради липсата на наличност на подобно финансиране. Та, поради тази причина, този инструмент, който ще позволи на ЕИБ да увеличи своя капацитет, да предоставя гаранции, а също така и кредити, може да се окаже улесняващ фактор за това допълнително финансиране, за този допълнителен капитал, който просто липсва. Той е насочен най-вече към инфраструктурни проекти, но също така и за области свързани с околната среда. Например, в Гърция се предвиждат редица проекти, които са свързани с управлението на отпадъци, да речем. Така че тук виждате улесняващата роля на инструмента до финансиране, което води до по-лесно финансиране. Това е един успешен инструмент, надявам се, защото ще доведе до по-сериозното финансиране на средица проекти, които на днешен етап са блокирани. Но тук имаме и на използване бюджетни кредити до 2011 година от 2010-2011 година, т.е. това са години, в които може да се предоставя финансиране в допълнение към кохезионната политика. В време на това техническо заседание през декември месец пояснихме редица технически въпроси заедно с Европейската комисия. Те и днес ще дойдат, ще бъдат тук на малко по-късен етап така че ще отговорят на всички в последствие възникнали въпроси. Така че от моя страна това са основните а, точки, които трябваше да споделя с вас, но все още имаме два висящи нерешени въпроса, а, които са свързани с становището изготвено от нашите колеги в комисията ЕКОН, предложение от комисията, независимо от наименованието, което е доста широко обхватно, но се отнася до кохезионната политика и до областите, които са свързани с различни проекти под шапката на кохезионната политика. Това предложение, също като предишното, което беше гласувано през октомври и ноември, е свързано с допълнителното финансиране, с финансирането. Там също правното основание е вкоренено по отношение на географското разпределение, на покритието с програмите за подпомагане, които включват 6 държави в Европейския съюз. Така че тук отново ще имаме един регламент, който улеснява ползването на средства от страна на шесте държави членки. Тук става дума за ползването на средства от страна на новите държави членки и инструмента за финансова стабилност, който се поддържа най-вече от старите държави членки ЕС-15 и еврозоната. Така че тук говорим за това, защо да не се създаде е, инструмент за европейските фондове, който да се използва и за този тип проекти, които са така финансиране само на национално ниво, а не чрез европейска и регионална политика. Така че защо да не ги разпространим тези фондове и до други сред страни, и до други държави, като тук имаме, разбира се, и макроекономически аспекти, но е важно да има достъп до този инструмент. Комисията е на мнение, че това не е добра идея, защото трябва да се вземе предвид капацитета на комисията, те трябва да се справят с този разширен формат на инструмента в много кратък срок. Освен всичко друго, идеята е наистина да се постави ударение върху неосвоените средства заради липсата на достъп до частно финансиране. Така че нашата цел е да стигнем и до други области на инфраструктурата и инвестициите в инфраструктура. Е, в този случай кохезионните проекти може да не бъдат аргум... а, приоритет. А, тук просто изброявам аргументите, които бяха приведени от Европейската комисия. Така че в нашата комисия тук ще трябва да вземем решение. Може би трябва да поискаме допълнителни аргументи от комисията от Инвестиционната банка но това са все още открити въпроси, които трябва да обсъдим днес. Както казах, тази информация може би ще е налична за всички, но трябва да вземем предвид и техническия и физическия капацитет на комисията, защото това е една схема, която ще бъде разработвана най-вече от комисията в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Тоест, това означава, че ще трябва да участва и персонала на Генерална дирекция регионално развитие. Така че това всички са въпроси, които са така важни за нас. Сега ще помоля по колегите от социалистите и демократите, госпожа Клева, която беше много активна, да ни представи своите бележки. Благодаря много. Искам да ви благодаря за отличното сътрудничество и за организацията на техническия брифинг. Той беше отличен. Повечето неща се изясниха, поне според мен. И мисля, че социалистите подкрепят идеята, процедурата за приемането на този документ да се ускори. Бях на заседанието на Комисията по економически и парични въпроси, когато се обсъждаше този доклад. Имаше доста неясноти по отношение на тълкуването, така че не знам как ще се справим с тях. От дискусията в Комисията по економически въпроси стигам до извода, че най-важният според тях въпрос е кои проекти са допустими – аз смятам, че е добре да се съсредоточим само върху проектите, свързани с сближаването, да не се допускат други проекти. Това не е ново. Така се работи с тези механизми. От началото се притеснявах, че това е нещо съвсем ново, но комисията ни обясни всички технически подробности. И приоритетното значение на инструмента за Гърция, така че е добре да го приемем възможно най-скоро. Следващото нещо, което бих искала да кажа е, че искам да попитам и датския министр за това не знам точно какво се случва в съвета. Нека да го обсъдим по време на следващата точка от дневния ред. Рамона Манеско има думата. Благодаря, госпожа председател. Ясно е, че изменянето на регламента е важно, защото то ще улесни приложението на програмите в областта на кохезионната политика и така ще се облегчи положението на най-засегнатите от кризата държави членки, особено Гърция. Важен е този инструмент за споделяне на риска и като вземем предвид, че документа подаден от комисията е доста технически, е добре да анализираме в големи подробности условията, които се предлагат и критериите. Ясно е, важно е да сме напълно наясно с всички подробности, за да можем да видим точно как тези инструменти могат да позволят споделяне на риска. Също така е много важно изпълнителната власт в съответните държави членки да използва средствата от този инструмент по правилния начин. Съгласна съм, че, съгласна съм, че е добре да има спешна процедура, но трябва да разгледаме много внимателно условията. Благодаря. Е, Елизабет Шретер. Елизабет Шретер. Also zunächst stimme ich den Sozialdemokraten zu. Аз съм съгласен с социодемократите. Наистина е съвсем разумно да се ограничи този инструмент по начина, който предлага комисията. Но нещо ми обягва всъщност каква е тази упростена процедура. Мисля, че текстът, който е предложен от комисията, не е достатъчно ясен. Така че мисля, че ще бъде необходимо да се въведат някои промени. При всички положения зелените искат да го направят и за предпочитане в рамките на съкратената процедура. Съжалявам, но бях в една друга комисия. Искам да ви поздравя, госпожо председател и вашите заместник председатели за преизбирането ви. Благодаря от името на всички заместник-председатели. Благодаря, Елизабет, колегата Власък. А, просто не ви видях. Заповядайте. Posunu k eh, přesazení. Já nemám nějaký další komentář, abych chtěl využít tohoto času, jenom bych popřál. Извинете, э, само исках э, да поздравя новото председателство. Желая ви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 Um, so if there's no other comment at this stage, uh, yeah, please Lambert van Nistelrooy. Ако няма коментари, а заповядайте, Ламбер Ван Нистелрой. Е, благодаря много. Вече два пъти говорихме по тази тема в, в Комисията по регионално развитие, така че много се радвам, че а, е, е, ти точно по този начин изясни въпроса. Смятам, че трябва възможно най-добре да се придържаме към регламента за кохезионния фонд. Иначе нещата се осложняват. Е, навлизаме в бюджетния контрол и в други важни области. Много важно е да имаме средства за проекти през следващите две години, да вървят тези проекти. Ако има някакви съмнения за това как се използват тези средства, ще ги а, обсъдим. Но не сега е момента за това. Най-важното е сега да има такива средства. там нататък а, си има процедури за контрол. Важното е да се придвижим възможно най-напред и да не чакаме съвета. Тази сутрин проведохме работна закуска с представителите на датското председателство и те изразиха голямо желание да направят такова предложение, само, че според мен е по-добре да се вземе решение, не просто да се правят предложения. Господин Стевракак. Искам да ви благодаря отново за вашите уводни думи и да благодаря на комисията, че предложи това, направи това предложение за промяна. Това е едно е, предложение, което цели да даде отговор на проблема с ликвидност и достъп до банковите кредити от страна на предприятията в шесте държави членки, които упоменахме. Става дума за едно предложение, което а, използва настоящите възможности, за да може да задейства отново важните проекти за инфраструктурите, които са спрени за момента поради липса на капитали, чрез механизма за отпускане на а, заеми и гаранции. Мисля, че това предложение на комисията ще позволи да се справим с а, много важните проблеми с отпускане на банково финансиране поради кризата и липса на ликвидност. Това е един голям проект за развитие в моята страна, например. Това може да помогне много за гръцката економика. И според данните на статистически институт и изчисленията на економист, специалистите, ни установяваме, че настоящата рецесия на гръцката економика се дължи от около 30% на невъзможността за финансиране на програма за образование на фиксиран капитал и други проекти за развитие. Така че не е възможно да се получи финансиране в настоящите рамки на финансов задух. И това предложение на, коми... предложение на комисията дава възможност да се даде решение на този сериозен проблем и дава възможност да се задействат отново големите проекти за развитие, но искам да подчертая, че това няма отражение върху бюджета на Европейския съюз. Искам също да, си, да ни пожелая да вървим на все напред. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Нека да направим сега една почивка до заседанието с министър Вамен. И така, не сме приключили работа по точка 9, просто преустановявам временно работата по нея, за да може да преминем към разговора с датското председателство. Моля, останете в залата.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

colleagues. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, също така уважаеми асистенти и политически съветници, започваме отново заседанието. Моля ви да заемете местата си. Както знаете, по тази точка от дневния ред, точка 8, Имаме среща с Николай Вамен, който представя датското председателство, министр по европейските въпроси. е ресор обхваща практически всичко. Той ще координира цялото председателство, но и сред неговите задължения влизат и въпросите, които разглеждаме в нашата комисия по регионални въпроси. Затова е толкова важно да се срещнем с него днес. Ще действаме по обичайната процедура. Най-напред ще чуем словото на министъра. След това ще имате възможност да отправите своите коментари и въпроси. Разполагаме с повече от час за тази среща и се надявам, че ще успеем да се възползваме от отделеното време по един наистина удовлетворяващ начин. Добре дошли, господин министр, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Позволете ми да започна с поздравление за вашето преизбиране на поста председател на комисията тук днес. Също така благодаря за топлото приветствие. Уважаеми колеги, много ви благодаря за тази възможност да се срещнем и да обсъдим бъдещето на европейската политика за сближаване. За мен е истинско удоволствие да бъда в комисията по регионална политика в Европейския парламент и да представя програмата на датското правителство, на датското председателство по отношение на преговорите за кохезионната политика. Позволете ми да започна с някои общи коментари по отношение на датското председателство, преди да навляза в по-подробно описание на нашите дейности по отношение на европейската кохезионна политика. След моето експозе, доколкото разбирам и съм дълбоко благодарен за това, че имаме време да обменим мнение, очаквам вашите въпроси с нетърпение нетърпение. Нека сега се обърна към основните приоритети на датското председателство на Европейския съюз като цяло. Четири приоритета имаме. На първо място отговорна Европа, на второ място динамична Европа, на трето място зелена Европа, на четвърто сигурна Европа. Що се отнася до първия приоритет отговорна Европа, Ясно е, че ние трябва да върнем реда и стабилността в европейските економики. Въпреки, че Дания не е в еврозоната, ние работим много сериозно по този дневен ред, винаги когато можем. В Екофин, в съвета, когато става дума за дневния ред за програмата за растеж. Като цяло, колеги, ние трябва да създадем ресурси, за да можем да върнем доверието в Европейския съюз. Също така бихме искали да бъдем мост между еврозоната, държавите членки, и от тези държави членки, които не принадлежат на еврозоната. Европейския съюз трябва да отговаря ефективно, ефикасно и убедително на тези опасности, които се поставят от задлъжнялостта на определени европейски економики. За да направим това, ни трябва политическа воля да прилагаме и да спазваме нови правила по економическото управление, които са част от европейското 6 месечи. Тези правила ще бъдат приложени и за първи път по време на датското председателство. Друг приоритет ще бъде да се гарантира ефективното прилагане на реформите по отношение на финансовия регламент. Това е необходимо, за да се гарантира здрава банкова система и да се минимизира риска от бъдещи кризи. Многогодишната финансова рамка ще бъде наш основен приоритет. Много важно е да имаме нов бюджет, който да води до повече средства в научната и развойна дейност, образованието и зелените технологии. По време на първите месеци на нашето председателство се надяваме да поясним някои технически въпроси. След това ще навлезем в една по-политическа фаза, като се надяваме, че ще успеем да затворим ножицата между различните позиции, в които се намират отделните държави членки. Ще бъда обаче пределно искрен. Не е реалистично да се приключат тези преговори по време на датското председателство. Но все пак се надяваме, че ще можем да предоставим на Европейския съвет една добра основа, за да финализира преговорите, включително и конкретни цифри преди края на тази година. В настоящия момент всички европейски правителства се опитват да свържат двата края в националните бюджети. И нашия европейски бюджет трябва да отрази факта, че в момента отговорността трябва да бъде приоритет номер едно в нашата работа. Но също така многогодишният рамка за Европа не може да бъде само въпрос на разходи и на урязването на разходи. Ние трябва да създаваме растеж и нови работни места в Европа. Този стремеж трябва да бъде отразен в европейския бюджет. А финансовата отговорност, създаването на работни места растеж трябва да вървят ръка за ръка. Втория, втория приоритет на датското председателство да се върне Европа по пътя на економическия растеж е тясно свързан с развитието на единния пазар. Тази година навършваме 20 години от създаването на истински единен пазар, което се оказва едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Но все още има липси и неосвоен потенциал по отношение на единния пазар. Датското председателство иска да продължи развитието и модернизирането чрез 12-те конкретни инициативи на комисията, чрез подобряване на бизнес климата в Европа. Това ще включи модернизиране на счетоводните правила и по-добрия добрия достъп на предприятията до рисков капитал, а също така и по-добри и по-ясни правила по отношение на обществените поръчки. Това означава и по-добра сигурност за потребителите на онлайн услуги, както и роуминга на хора, които пътуват в чужбина. Имаме доста амбициозна програма по отношение на зеления и устойчив растеж. Ние участваме в управлението в времена на криза и ние казваме, че европейските економики трябва да са устойчиви в дългосрочен план. Тази година Европейския съюз пое водеща роля в глобален мащаб по отношение на политиката във връзка с климата. Сега е времето да ускорим преходния период на Европа към една по-зелена економика, по-устойчива економика. Това означава, че ние не трябва да увеличаваме своето потребление на изкопаеми горива и а, други замърсители. Много е важно да а, включим това сред своите приоритети, защото говорим за кохезионна политика, ОСП и обща риболовна политика. В същото време трябва да бъдем и реалисти. Ние знаем, че тези цели не могат да бъдат постигнати от само себе си. Трябва да работим заедно и да се договаряме по нови инициативи, ако искаме да задържим своето сравнително предимство сред останалите страни в света. В противен случай сме изправени пред риска високотехнологичните професии да се преместят в други части на света, където хората имат ясна представа как да инвестират по-добре в зелената економика. Зеления преход включва много аспекти, но също така и постила пътя към устойчива економика за много години напред. Тук не става дума за постигането на някои ползи и постигането на добра позиция. Става дума за създаването на нови познания, на нови работни места, места в дългосрочен план. Датското председателство ще работи много за популяризирането на зеления дневен ред, но също така бихме искали да имаме и приобщаване, елемент на приобщаване. Четвъртия приоритет включва по-сигурна Европа. Знаете, че арабската пролет изпрати десетки хиляди а, северноафриканци към Европа, които търсят убежище. Това създаде редица проблеми, свързани с нелегалната емиграция. Тоест, тук трябва да финализираме общата европейска система по обежището, за да гарантираме еднакво третиране на хората, които търсят обежище. Датското председателство ще иска една добре функционираща система по обежището и шенгенско, е, добре функциониращо шенгенско пространство. И е така, къде попада кохезионната политика в тази рамка на датското председателство? Нека да ви припомня историческата перспектива. Последно Дания беше председател на Европейския съюз през есента на 2002 година. Тогава се взе решението за огромно разширяване на Европейския съюз. Кохезионната политика играеше и продължава да играе много важна роля в създаването на сближаване на различни части от нашия континент, които бяха обединени политически в Копенхаген през 2002 година. Изминахме дълъг път, но все още работата не е изцяло приключена. Както вече споменах в своето встъпление, ние сме изправени пред економически обстоятелства, които остават истинско предизвикателство. Ясно е, че не живеем в, не се развиваме по обичайния сценарий на по-широки економически контекст в Съюза показва, че ние трябва да бъдем по-прецизни, а също така и бюджетния контекст ни принуждава да работим в една единствена насока. Ние трябва да работим заедно, за да повишим конкурентоспособността, растежа, създаването на работни места и да можем да използваме кохезионната политика за своите цели. В рамките на економическата криза трябва да припомним, че кохезионната политика е една, е един от най-големите успехи на европейската интеграция. Тя е не просто символ на европейската солидарност, но също така отразява и основните е, европейски ценности. В същото време това е важен елемент при подготовката на Европа за настоящите и бъдещи предизвикателства. Този аргумент е в основата на работата на датското председателство по отношение на кохезионната политика в Европа. Вие повече от всички останали осъзнавате, че кохезионната политика днес е подложена на обикновената законодателна процедура. Парламента и съвета имат съвместна отговорност да развиват кохезионната политика до 2020 година това задача, която трябва да свършим заедно. Датското председателство приветства възможността да работи в много тясно сътрудничество с Европейския парламент в това отношение. Като говорим за годината 2020, уважаеми госпожи и господа, много ви моля да ви припомня, че нашите държавни и правителствени глави с подкрепата на Европейския парламент приеха стратегията 2020 година за устойчив интелигентен и включващ растеж. В заключението от 2010 година съветът каза, че нашите усилия трябва да бъдат фокусирани по-добре, за да можем да подсилим конкурентоспособността на Европа, производителността, потенциала за растеж и економическото сближаване. Държавните и правителствени глави също така заключиха, че всички общи политика, включително и кохезионната политика, ще трябва да работят в подкрепа на общата европейска стратегия. Това е рамката, в която работим и е важно да не забравяме и с това и с оглед на бъдещите бюджетни предизвикателства. Следователно, основното предизвикателство е да намерим съответната рамка, която да включва становищата на държавните и правителствени глави, и в същото време да е достатъчно приспособима към обстоятелствата, пред които сме изправени. Каквото и да правим, не можем да избягаме от отговорността да дадем убедителен отговор на следните въпроси. Как ние заедно, фокусирано, да дадем допълнителна стойност на усилията, които се предприемат от всички нас. Как да гарантираме повече качество за нашите пари? кохезионната политика е добре ориентирана, но същото въжи и за процеса на преговори. Ние всички трябва да осъзнаваме необходимостта от това да демонстрираме, че Европейския съюз работи, че общностният подход сработва и че трябва в крайна сметка да предоставяме добри резултати в интерес на нашите граждани ние от своя страна се опитваме да напреднем с преговорите колкото е възможно повече. И в този контекст, е, нека да бъдем откровени, нека да бъдем искрени. Бих искал веднъж и завинаги да отхвърля мита, че като платец на дългове Дания няма да има интерес да участва в преговорите по преразглеждането на кохезионната политика. Това не е вярно. Това, което казваме, е всъщност обратното. Пакетът по кохезионната политика е толкова изчерпателен, че ние не можем да чакаме повече, за да видим какво става с многогодишната финансова рамка, преди да започнем да преговаряме усилено новия регламент. Това определено от интереси на бенефициерите, които получават средства по тези програми. Така че ние ще продължаваме своите усилия заедно с вас да засвидетелстваме напредък, за да можем да постигнем необходимите резултати. Датското председателство възнамарява да напредва и по двата пътя, по двете пътеки, които ще трябва да се съберат в крайна сметка определен момент във времето. Очевидно, законодателството по кохезионната политика не може да се финализира, докато не се вземе решение в съвета по отношение на многогодишната финансова рамка. По рамката Европейския съвет през декември беше пределно ясен, когато припомни на председателството да продължи работата по отношение на развитието и достигането на финалните фази на преговорите, които да се обсъждат през Европейския съвет, на Европейския съвет през юни 2012 година. Това означава, че в рамката на кохезионната политика ние всички имаме интерес от това да поддържаме работата и да показваме, че можем да се приспособяваме към изискванията и предизвикателствата на деня. Датското председателство, като се обляга на добрите основи, създадени от полското председателство, няма да пести усилия а, да напредва с преговорите. Ние имаме солиден подход по отношение на съвета за фокусирани двустранни срещи, срещи и дискусии през април и май месец в съвета по общите въпроси. Въпреки това обаче мога да кажа, че ние не трябва да бъдем сами. Ние се нуждаем от Европейския парламент като наш близък партньор, да можем да поддържаме тази пътека. Ние трябва да гарантираме, колкото е възможно, повече, че а, няма да се разделят нашите пътеки и да тръгват в различни посоки. Много е важно да се постигат а, споразумения а, между нашите институции, тъй като ние сме с законодатели. Много е важно да полагаме пътеки, които да са от интерес за нашите различни държави. Датското правителство инструктира, даде указания на датските представители тук в Брюксел да поддържат много близки контакти с парламента, за да могат да обсъждат и да получават инструкции и указания във връзка с напредъка по преговорите. Това е много важно, за да се предотврати ненужно разминаване между законодателите. По този начин ще гарантираме, че можем да постигнем съглашение колкото е възможно по-скоро. Госпожи и господа, уверен съм, че ние можем да постигнем успех в нашите съвместни усилия. Бих искал да направя само някои бележки по отношение на съдържанието на кохезионния пакет. Първите впечатления могат да бъдат подвеждащи. Още повече въжи това, откакто работим с доста комплексен законодателен текст. На първ поглед, като че ли информацията, като че ли текстът е прекалено широко обхватен, но а, имаме обосновка от страна на реалността. Това е човешката природа да се променя и да се адаптира към различни обстоятелства. Това въжи повече от всякога в настоящия кръстопът, на който стои Съюза. Не трябва да се оставаме да бъдем победени от, и да бъдем а, така притеснени от новаторството в някои от предложенията на комисията. Важно е, че имаме тематична концентрация, имаме разделене по теми. А, също така е включени и темите по финансовото управление. Знам, че ще имаме възможности да обсъждаме всички тези въпроси в предстоящите месеци. Има метод в предложението от комисията. Сигурен съм, че ще намерим практически решения на това, което изглежда като твърде сложно предложение. В крайна сметка, фокусирането върху този пакет не може да ни доведе до лоши резултати. Обеден съм, че ние сме способни да достигнем до положителни резултати заедно. Така че това е моето послание днес, послание на оптимизъм и знам, че можем да се справим с тази задача и съм убеден, че ще се справим. Що се отнася до съвета, ние вече сме набелязали нови нива на нови теми за преговори, упростяване, финансово управление, проекти за генериране на приходи, а също така и контрол и надзор и оценка. Също така разчитаме и на основите изляти от полското председателство по отношение на тематичната концентрация. Проведохме заседание, посветено на тези теми вчера. И така, ако времето е назряло, ще се обърнем и към някои хоризонтални елементи от политическо значение, но това ще стане в края на нашето председателство. Както вече казах, кохезионната политика ще бъде в нашия дневен ред на две от заседанията на съвета по общи въпроси. Едното в края на април, другото в края на юни. Тук ще говорим за бъдещето на кохезионната политика, но също така се надяваме да договорим промените в кохезионната политика. Комисията предлага включването на инструменти по оценка на риск. Предложи това октомври миналата година. Но също така трябва да включим инструмент в рамките на кохезионната политика, като този инструмент трябва да гарантира, че ще се преборваме с кризите по-успешно. Надявам се, че ние ще успеем да напреднем значително в преговорите. Не остава много време. Трябва да се възползваме мъдро от времето си, за да можем а, да приведем кохезионната политика във върховна форма. Искам да поздравя полското председателство за забележителната работа, която са свършили. Тази работа не е лесна. Нищо от нашите задачи не е лесно. Особено като имаме предвид мащаба на работата, която ни очаква, но вече виждаме светлина в края на тунела. И както знаете, Полската, Полското председателство организира съвет по общите въпроси през декември, който беше посветен изцяло на кохезионната политика. Не мога да кажа, че ще имаме същата възможност по време на датското председателство, но полското заседание ни помогна да осъществим голям напредък и ние смятаме да надграждаме на тези резултати. Много е важно да имаме обща стратегическа рамка и тя да бъде подложена на обикновена законодателна процедура. Сигурен съм, че ще достигнем до споразумение с комисията по този въпрос. На второ място стана пределно ясно, че ни трябва точно финно калибриран подход по отношение на тези насоки за отделните страни, които са изключително важни за кохезионната политика. От една страна не можем да отделим кохезионната политика от общата рамка за економическо развитие на Съюза. От друга страна, препоръките не са винаги достатъчно конкретни а, във връзка с инвестиционната политика. Често те се отнасят а, до поли... реформи на политиките докато кохезионната политика лежи върху регламента и споделеното управление и се провежда на регионално ниво. Ето тук е разликата. И все пак ние сме убедени, че ще е възможно да се намерят приемливи решения на всички тези проблеми. Дискусията по тематичната концентрация доказа, че има подкрепа за по-голяма концентрация на ресурсите по кохезионната политика. Важно е да се достигне критична маса и да се види въздействието при освояването на всички тези средства на място. В същото време трябва да кажем, че държавите членки са много далеч от постигането на конкретни резултати. Държавите членки все още не са готови да представят своите основни резултати има обща тенденция към повече гъвкавост и по-малко ограничения. Но трябва да се реши ясно колко ограничения трябва да се оставят и колко гъвкавост трябва да се позволи. Датското председателство смята да остави време на всички тези въпроси да озреят, да стигнат до определено ниво на разрешаване. Се да постигнем определени резултати по време на датското председателство. Междувременно, уважаеми госпожи и господа, се надяваме да постигнем стабилен резултат и по останали останалите блокове, които очертах. Това означава, че ще трябва да имаме един фокусиран и приоритизиран подход. Времето е наш приятел, но в крайна сметка решението зависи от делегатите. Що се отнася до организирането на преговори по един ефикасен начин, ние можем да стигнем до напредък само ако държавите членки са готови за този напредък. Тук има предизвикателства, които споменах, но бъдете сигурни, че ще ние ще положим всички възможни усилия да постигнем колкото е възможно по-сериозен напредък. И в това отношение очакваме нашето близко сътрудничество с парламента. Твърдо съм убеден, че с нашата обща работа, с нашите добри намерения, можем да постигнем сериозни резултати. Това е основната ни цел. И датското председателство очаква с нетърпение съвместната ни работа по кохезионната политика. Много ви благодаря, госпожо председател. Uh, благодаря ви, господин министр. Благодаря ви за това, че ни представихте кохезионната политика и а, общата картина на приоритетите на датското председателство във връзка с ситуацията, в която Европа се намира. Много добре е това, че имаме възможност да видим нещата във връзка с по-голямата картина. Започваме от координаторите. Ламбер Ван Нистелрой има думата от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за тази изключително ясна презентация. Е, вярно е, че сме приятели, но някой път се губят и приятели. Времето е също наш приятел, но може и да го загубим. Има такъв израз. Може да загубим шансовете, които имахме за 2014 година. Ако загубим е, тази инерция, която сме набрали, която ни води към един по-интегриран метод – за да се справим с предизвикателствата на новите стратегии. Е, трудно е да се залага на времето. И ние си даваме сметка за това и в е, нашата комисия, разбира се, вие говорихте за този ритъм, за тази скорост. Е, през лятото Говорите за решенията, които трябва да бъдат вземани. Да, трябва да взимаме решение, разбира се. Иначе ще загубим време. И мисля, че през следващите месеци нашата комисия ще трябва наистина да направи ясен анализ на тези building блокс и на пленарно с, пленарното събрание през септември ще трябва да вече да предвидим тези регламенти. Трябва да бъдем готови да действаме и да вървим напред. Но това, което ме така изненада, е, че може би не сте а, поели същия ритъм, какъвто имаше полското председателство. А, някои неща не са, не се продължават във вашата програма. Предвиждат се неформални, формални срещи, конференции. Може би не съм проследил внимателно развитието на ситуацията, това, което казахте. Може би ще се трябва пак да се опитате да ни убедите. Ние отговаряме на известен брой проекти, досиета и трябва да сътрудничим. Всичките неща бяха много интересни, но в комисията и това вашия колега каза, че ще се организират семинари, конференции по известен брой интересни проекти. Господин Хан участва. Е, използването на кохезионните фондове се предвижда за да се конкретизира тази програма до Хоризонт 2020. Но що, какво става с интегрирания подход? Може ли да ни кажете конкретно вие как е, предвиждате да участваме в това? Как предвиждате сътрудничеството с нас? Мисля, че нещата трябва да бъдат съвсем ясни, включително и по отношение на програмите. Радваме се, че вие съвсем конкретно говорихте за този, с тази стратегическа обща рамка. Тук е, работи много активно. И мисля, че ще е полезно да сте на наша страна. Без съмнение ще може да говорим е, за това в рамките на преговорите с господин Хан но като че ли сте доста резервирани по, по отношение на други възможности. Вие казвате с е, шанс, с много шанс, нали, е, ще може да използваме е, тези инструменти и така нататък с цел да се използват тези фондове. Но ми се струва, че е много важно да се ограничим до, до, до конкретните теми. Нека да избягваме да правим по по-сложни досиета, отколкото са може би ще трябва да, бъдат, да бъде адаптиран регламента, за да върват нещата. Разбира се, това иска и много шанс, както казахте. Това са различните забележки, които исках да представя. Те са съвсем общи, но мисля, че ще имаме възможност да се върнем на това и да бъдем по-конкретни. Благодаря. Давам думата на Констанца Крел от името на групата на социалистите и демократите. Äh, äh, äh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на э, господин министър. Вашата програма е много амбициозна э, по отношение на политическата кохезия. Това е нещо необходимо. Э, защото ако е, датското председателство не осъществи някакъв прогрес, ние няма, в последствие няма да може да спазваме сроковете. Вие казвахте съвсем е, уместно, че има нужда да е, продължим да работим със същия ритъм, но има няколко точки, за които вече говорихме. Какви са насоките, които може да определим, за да постигнем мнозинство, което да позволи да се променят предложенията. Разбира се, ние сме съгласни с комисията, която казва, че кохезионната политика и стратегията 2020 трябва да се прилагат. Това е нещо съвсем очевидно. Но кохезионната политика е нещо повече от това. И преговорите по регламента не трябва да бъдат изпускани от поглед. И се надявам, че датското правителство ще се опита също да постигне някакъв резултат, някакви резултати. Е, всичко това означава, че ще имаме нужда от повече гъвкавост от това, което предлага комисията. Ние от самото начало го казахме в е, комисията – и мисля, че е, по-голямата част от комисията ще се съгласа с това, че трябва да се структурира и тази гъвкавост, за да може да разполагаме с инструмент, който да осигури партньорство с комисията, е, като някои от този вид инструменти не са добре обяснени в регламента и не се знае какъв е статута на тези споразумения за партньорство. Тези споразумения за партньорство трябва да бъдат задължителни за държавите членки, за регионите също, но и да бъде възможно да се защитава, е, да могат регионите да защитават собствените си интереси и да ориентират е, тези споразумения именно в тази посока. И още едно нещо. Преговорите по отношение на кохезионната политика трябва да се състоят успоредно с преговорите за общата политика в областта на земеделието, в областта на риболова, а също и в областта на обществоводателската дейност. Все пак, ако искаме да, системата да функционира, е, ние няма да можем да окажем някакъв особен натиск върху тези преговори. Те всъщност самите преговори да върват в успоредно и и следове ще говорим е, е, по тези въпроси с изпълнителната комисия. И трябва да бъдем много предпазливи, когато преговаряме в съвета и в парламента, за да избегнем да останем някакси на повърхността. Важно е опростяването да бъде извършено до край и да касае е, всички тези, които изготвят договорите, тези, които ги ползват, защото е, трябва, тези договори да бъдат опростени и по-удобни за работа. И трябва да се работи в тази насока. Изключително важно е. Изключително важно е също и за признаването на дейността, която ще развиваме на, в, европейско, в европейски мащаб и за да може европейската политика да бъде по-добре възприета на терена в регионите – и като представител на социалисти и демократи искам да кажа и още нещо. Има говорим за кохезионната политика и мисля, че трябва да се припомни работата, която извършваме в тази посока. Трябва още да се дискутира, да се провеждат преговори, но се надявам, че ние ще намерим едно решения, за да може да сътрудничим и да вървим заедно напред. Като един първи обмен, мисля, че може да останем до тук и се, ще бъдем щастливи да работим, да сътрудничим с датското председателство, тъй като това председателство има ключова роля, за да може да да доведе до край тази кохезионна политика, спазвайки сроковете. Благодаря много. Ремона Манеско има думата. И мулцумеск. Благодаря много, госпожа председател. Нека да благодаря на министър Вамен за неговото изказване. Много се радвам, че всички сме съгласни и ние, и председателството, че регионалната политика и многогодишната финансова рамка са от решаващо значение за социалното възстановяване на Европа. Няма да повтарям казаното от господин Ван Нистелрой и госпожа Крел. Но смятам, че трябва да добавя, че вече сме привикнали към а, много ефективния начин на работа на полското председателство и очакваме и датското председателство да работи с нас точно толкова ефективно. Тъй като има много важни дебати, които предстоят през следващите 6 месеца. Дебати по нови законодателни пакети. Именно за това за нас от голямо значение е да можем да разчитаме на диалог с вас и да можем да работим по конкретни теми, които са от значение за нас. Теми, свързани с новия законодателен пакет. Темите са много и няма да навлизам тук в големи подробности – така както и вашето изказване и работния документ на датското председателство не навлизат в е, големите подробности на регионалната политика. Но все пак, нека да ви задам няколко въпроса. Първо, какъв е, какво е мнението ви по макроусловията? Както чухме по-рано, има известни съмнения дали е добре да се налагат санкции на бенефициентите за грешки, направени от правителствата. Друг важен въпрос тук е, са ограниченията в бюджета. Искам да ви попитам, какво мислите за решението да се намалят от 3,8 на 2,5% от брутния вътрешен продукт. Не става ясно а, какво точно има предвид да се намали ораторката. Това са моите въпроси. Благодаря. First of all, uh, let me address an Позволете ми първо да се спра на един въпрос, който бе споменат от трима от изказалите се. Той бе свързан с това дали датското председателство е готово да провежда постоянен диалог с парламента за кохезионната политика. Политиците обикновено отговарят на дълго на широко, аз тук ще кажа съвсем кратко да. И при това очакваме да си сътрудничим много добре. Няма да има неформална министерска среща по кохезионната политика, така както имаше по време на полското председателство, не защото не вярваме в стойността на тези неформални срещи, а просто защото по време на датското председателство принципно ще има много по-малко неформални министерски срещи. По-малко, отколкото при други председателства. Същевременно обаче възнамеряваме да работим по много други начини и съм готов да изслушам всички ваши предложения за това как най-добре можем да работим заедно. Едно от важните неща, които ще се случи тази пролет, пролет е, че както и полското председателство, ще проведем конференция по, отноше... по международната, извинете, многогодишната финансова рамка. И тук ще кажа, че не всички държави членки бяха възторжени, а, когато разбраха, че искаме да продължим с тази традиция. Но мисля, че все пак нашето предложение е много ясен знак е, за това, че сме ангажирани, е, ангажирани с тази тема и че искаме да продължим да работим с парламента по нея. Друг важен въпрос. По кохизионната политика ще имаме срещи през април и през юни. Преди тези срещи, както е, винаги, когато се обсъжда многогодишната финансова рамка, ще има срещи с представители на Европейския парламент, с господин Ламасур и други депутати. И там ще се проведе дебат за многогодишната финансова рамка. Поискахме тези заседания да се разширят по състав е, и това да се знае предварително, за да има действително добър диалог между парламента, председателството и комисията. Това бе предложение на парламента всъщност и отговорът на датското председателство беше еднозначно положителен. И така начинът по който работим може да е малко по-различен, но целта ни е същата. И всички добри идеи ще са добре дошли. А сега а, също бих казал, че ако ми позволите да присъствам и на други ваши заседания, с удоволствие ще го направя. При всички положения наистина искаме да работим ефективно. И когато казваме, че искаме партньорство с парламента, действително това е факт. И точно тази нагласа идвам тук при вас днес и точно с тази нагласа подхожда датското председателство като цяло. Искам да благодаря и на Ламбърт, който повдигна важни въпроси и който каза, че е много важно по време на датското председателство да придвижим нещата напред. Напълно съгласни сме. Имаме строги срокове. Смятаме, че по време на второто полугодие на тази година трябва да приключи работата по многогодишната финансова рамка и кохезионната политика, така както е включена в нея. Това означава да се работи в тясно сътрудничество между парламента, е, комисията и съвета и да се подготви всичко, което ще приключи във втората половина на годината. Ще направим това. Затова съм напълно съгласен с казаното от вас, Ламбърт, по този въпрос. Знаете, че добре си даваме сметка какво ни предстои като задачи. Е, споменахме, а пък и в е, личните си контакти с вас, сме споменавали предстоящите задачи и срещи. Ще се срещна след, с министъра, който отговаря за организирането на тези заседания и ще повторя пред него позицията на Европейския парламент по този въпрос. Така искаме да работим. Констанца каза, че е добре да си сътрудничим с парламента, да има сътрудничество между парламента и съвета. Повдигна и въпроси за принципа за партньорството. Принципа за партньорството е съвсем естествен принцип и идвайки от страна, където по принцип допитването до общественото мнение и до представителите на народа е широко разпространено. На мен тази тема ми е при сърце и ще обсъдя с парламента как най-добре можем да провеждаме това партньорство. Що се отнася до въпроса за макроекономическите условия, повдигнат и от Констанция от Рамона, а, нека да кажа, това е доста чувствителна тема. Съвсем честно си го казвам. Това ще ни е една от най-тежките задачи. Много добре знаете, че това се обсъжда и в формат приятели на председателството, и в Европейския съвет. А... И в съвета по общи въпроси. Ще направим всичко, което можем. Не вярвам обаче по време на това полугодие да успеем да разрешим въпроса до край. Твърде големи са различията и твърде силни емоциите. Ще се погрижим обаче въпросът да не бъде задгърбван до самия край на нашето председателство. Виждам, че имате много силни позиции и ще ги предам, разбира се, на съвета. Но същевременно вие знаете е, много добре, че в съвета има много различни мнения. В крайна сметка ще трябва да се намери компромис. Но нека да ви уверя тук, че ще предам позицията ви на съвета за да знаят добре каква е позицията на вашата комисия. Имаше още един въпрос от Рамона. Въпроса за таваните. Вие действително успявате е, да насочите вниманието ни към някои от най- трудните въпроси, по които ще работим и мисля, че е добре, че можем да ги обсъдим днес. По време на преговорите по многогодишната финансова рамка ще трябва да видим дали комисията е намерила верния баланс. Има големи различия в позициите в съвета. Това не е тайна. Също време на председателството добре си дава сметка, че в някои държави членки нещата стоят по по-особен начин, така че е, смятаме, че в крайна сметка трябва да се намери някакъв компромис. И ще предам позициите, изразени тук е, пред съвета. И съм сигурен, че в съвета ще бъде проявен голям интерес към позициите на различните политически групи в парламента и ще продължи дебата, за да се намери възможно най-доброто и разумно решение. А ние от своя страна, като председателство, ще направим всичко възможно, за да постигнем един резултат – приемлив за държавите членки, за парламента и за комисията. Благодаря. Благодаря Ян Олбрихт. All, like to... Уважаеми господин министр, най-напред искам да изразя моето удовлетворение за тези ясни декларации от датското председателство, именно, че вие ще продължите именно тази линия на подкрепа на политиката на сближаване като такава. Това е много ясно, много важно послание за всички нас защото тук става дума не само за председателството, но и на една конкретна много важна държава членка. Надявам се, че ще застанете на същата позиция и след края на вашето председателство, защото председателството си има много ясни задължения. Но по-късно ще стискаме палци да си запазите същата позиция. Но, като навляза в някои по-конкретни въпроси. Най-напред бих искал да ви попитам един по-политически общ въпрос. Като цяло наблюдаваме една тенденция или да се подсилва ролята на Европейската комисия, или да се намалява значимостта на Европейската комисия, или пък да се запазва такава каквато е. Тук смятам, че става дума за броя на делегираните актове, за различните правомощи и така нататък. Тоест, тук не става дума само за датското правителство, но въобще как разглеждате тази ситуация в съвета днес? И два елемента, които може би не са включени в рамките на регламента, но са много важни. Първо, каква е позицията на датското председателство по отношение на така известния инструмент трансфер. Имаме 40 милиарда, които са заложени в кохезионната политика. Но тук виждаме голяма опасност, защото тези пари ще бъдат изтеглени от кохезионните страни, от страните, които се възползват от кохезионната политика. Но тук не става просто дума за взимане на средствата. Те се взимат и след това се дават на Европейската агенция. И аз питам, какво, какво мислите за споделеното управление? Защото те няма да се подчиняват на споделеното управление. Те ще бъдат управлявани централно от Брюксел. Ще има търк за обществена поръчка. И тук в случая става дума за важна концентрация. Може би е важно да се гарантират определени бюджети, но не да се взимат пари от държавите, които се ползват от кохезионната политика. Това е много важен въпрос. Искам да ви уведомя, че тук в тази сграда провеждаме различни заседания. Чувам от Генерална дирекция Регио, че парите ще се взимат. А от Генерална дирекция Транспорт се казва, парите ще бъдат дадени. Така че ние сме много така отворени към това предложение да дадем допълнителни 10 милиарда на страните по кохезионната политика. Ясно е, те не се дават, взимат се тези пари, но тук става въпрос за детайлите споделена отговорност, споделено управление. Това е важното, отговорността. И още нещо. Много важният въпрос по отношение на инструмента за финансова стабилност. Тук говорим за фиксирани средства в целия пакет, например в по-малко развитите 25%, по-развитите 40%, дали тук не трябва а, да бъдем малко по-гъвкави, да оставим държавите членки да изчислят своите а, нужди. Това е нещо, което излиза извън регламентите, но пък са важни за самите регламенти. Защото ако не решим а, проблема за двата инструмента, които споменах, в този случай ще се изправим пред доста трудна ситуация. Това е първият ми въпрос по отношение на ролята на комисията. И вторият ми въпрос беше свързан с тези инструменти, които споменах. И още една последна бележка. Ние ще обсъждаме комисията, в комисията Реджи. Надявам се да можем да проведем едно заседание в Копенхаген, за да работим заедно, да имаме достатъчно време да обсъдим с датските власти в Копенхаген различните регламенти. Надявам се, че ще успеем да направим това. Благодаря, госпожа Клева. Благодаря, госпожо председател. Преди един час започнахме дебатите по една конкретна тема, която е свързана с определени проблеми в съвета. Искам да привлека вашето внимание към така наречения механизъм за споделяне на риск. Това е инструмент за тези държави членки, които изпитват сериозни затруднения с ликвидността и общите проекти Нямаме така достатъчно основание от Европейския парламент да пристъпим към една бърза процедура. Подкрепяме това, което предложи комисията. Но явно е, че някъде в съвета този проект не се придвижва. През декември беше проведена последната среща на работната група и това беше последния път, който се направи някакъв напредък. Ако може да ни обясните малко повече, защо не се работи по това досие? Знаем, че това е спешно предложение. Осъзнаваме, че този механизъм е от особено значение за Гърция. Трябва да се работи по него колкото е възможно по-бързо. Важно, важно обаче и за други страни. На второ място, вие споменахте директивата за обществените поръчки. Ако може да кажете малко повече за времевото разпределение на работата, да очакваме това предложение но така това са само коридорни приказки, така че ако може да ни кажете малко по-конкретна информация за графика, по който ще се работи. Рика Манарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, за отличната реч. Както казват колегите, непрекъснато по време на полското председателство ние станахме свидетели на много близко сътрудничество. Кохезионната политика беше ясен приоритет за полското председателство и се надявам, че през следващото председателство Дания ще подкрепя кохезионната политика и бюджетните измерения през следващите няколко месеца. Колегите споменаха някои много важни въпроси, и бих искал да изтъкна някои бележки и въпроси. Например, споразуменията за партньорство, договорите за партньорство. Много важно е, е регионите да работят е, много близо до тези договори за партньорство. По този начин работата може да започне на регионално ниво и след това да се включи мултирегионалното ниво. Mm но тук имаме редица опасения. Има опасения, че ще има много повече концентрация в ръцете на централните власти. Що се отнася до концентрацията, много е важно в тази област да се предприема, да се правят стъпки в правилната посока. Но искам да задавам един въпрос на господин министъра. Вие споменахте по отношение на опростяването, че сте направили определени стъпки. Ако може да дадете повече подробности, какви са конкретните мерки, които са на масата в момента? Защото по, в, в този мандат вече се използва плоската ставка в някои отношения, но какви промени предвиждате вие? А също така не трябва да забравяме, че на ниво държави членки се променя административната тежест, бюрокрацията. Много е важно да се предприемат по повече а, общи мерки във връзка с тези практики. И след това говорим за а, трансфера. А, дали имате ясни цифри, дали имате представа за това какво въздействие ще има това решение за тези държави членки, които са в преходен период. Това е много важно по отношение на бъдещия законодателен процес. Освен всичко друго, аз съм докладчик за европейското регионално сътрудничество. затова имам по-конкретен а, въпрос. Що се отнася до вътрешното сътрудничество или териториалното сътрудничество и законодателството в тази връзка, разглеждат ли се конкретни теми и как вие по време на вашето председателство ще се фокусирате върху този въпрос? ще защитавате ли мнението, че а, бюджета трябва да остане на ниво от около 3,5, както се споменава в настоящия регламент? във връзка с териториалното сътрудничество. Благодаря. Заповядайте, господин министр, за отговор. Много благодаря. Най-напред ще отговоря на Ян. който попита дали датската позиция ще остане същата след председателството. С Николай се видяхме, моят добър приятел, министърът по европейските въпроси в Полша. И сега той каза, че може да работи само защита на полския интерес след края на полското председателство. И да, мисля, че ние трябва да приемем този факт, че ролята на председателството е уникална. И поради тази причина е много важно за мен тук да кажа, че представям 27-те държави членки. И независимо от индивидуалните национални позиции, аз тук не говоря от името на датското правителство, говоря от името на датското председателство. Ще се опитаме да бъдем открити по време на председателството, конструктивни, градивни. Надяваме се да постигнем до положение, в което и 27-те държави членки да могат да намерят себе си. Надяваме се, че ще смятате същото за датското председателство, каквото и за полското, а именно, че е много открито и много прозрачно. Това винаги е била и позицията на Дания като отделна национална държава. Това е позицията ни преди началото на председателството и ще остане същата след края на председателството, така че не смятам, че имате основания за страхове и за мен така истинско удоволствие да мога да споделя това с вас. Възникна и въпрос от ваша страна за инструмента Connecting Europe свързването на Европа. Комисията предложи две неща. Най-напред създаването на този инструмент Connecting Europe и на второ място основният въпрос, който вие поставяте милиардите, десете милиарда, които са отделени от кохезионния пакет за инструмента Connecting Europe. Разбира се, основната цел е да се помогне на държавите членки да запълнят празнините в тази област. Това са отделени средства, но няма да крия, че има такива дебати дали тези 10 милиарда да дойдат от кохезионния пакет или не дали това, тези 10 милиарда са някаква свещена сума, дали не може да се мине под тези 10 милиарда или над тях. Разбира се, тук могат да се проведат различни преговори, може да чуете различни мнения и в съвета. И по тази причина, да, мога да кажа, че напълно осъзнавам сложните измерения на този въпрос. Председателството и съвета знаят колко е сложно. И в същото време съм убеден, че вашата комисия, както и парламента като цяло, знаят какво става по този въпрос. Но си отбелязвам вашето становище, вашето мнение по отношение на гарантираните бюджети по инструмента за финансова стабилност. Това също е изключително важен въпрос, като пак казвам, че не можем днес да направим някакви категорични крайни заявления, но това ще бъде един от най-важните въпроси, по който трябва да намерим решение в едните месеци. Е, тоест, вие можете да кажете, да, има много проблеми, които ще разглеждаме, които бяха споменати от вашата комисия днес. Не мога да кажа днес, сега ще намерим решение на поставените въпроси, защото ако бяха лесни тези въпроси, вие въобще нямаше да ги повдигате. Не е лесно. Но това, което можем да направим е да кажем, че ще се опитваме да формираме мнение в рамките на съвета и ще се опитаме да водим градивен, близък диалог с вашата комисия и с други членове на вашата институция. Предложението да ни посетите в Копенхаген, да, приветствам това предложение – за мен ще бъде истинско удоволствие да ви приемам там, но вие ще трябва да координирате пътуването с датското председателство, така че да можем да отговорим на вашите очаквания, да ви помогнем с програмата, която да бъде полезна за вас. И ако въобще е възможно, това една от добрите страни, да си министър по европейските въпроси, да пътува много, но тогава ще отделя време, за да остана в Копенхаген, за да се видя с вас, така че трябва да видим дали е постижимо, дали може да се стигне до осъществяване на вашето предложение. Това ще е от интерес за всички. Сега въпросът свързан с тематичната концентрация. Както споменах и по-рано, това е труден въпрос Не сме така чули един силен краен глас от съвета и предполагам, че това няма да стане по време на датското председателство. Госпожа Клива попита за споделянето на риска. Това е сравнително ново предложение от комисията. В съвета беше направено представане, проведе се и първо обсъждане по предложение. Това стана по време на полското председателство. Стратегията на датското председателство е да се консолидира, да се подготви досието, да сме сигурни, че то е достигнало до определено ниво на зрялост, да се стигне до преговори по въпроса. В това отношение комисията проявява разбиране, Всъщност, извинете, разбрахме се в съвета и комисията да се проведе техническо заседание днес и утре. И според мен основното тяло на предложението да се използва кохезионния пакет за тези страни, които са пострадали от кризата, за да може да се сподели този риск с Европейската инвестиционна банка и други институции. И тук основният принцип е добре разбран но все още трябва да се доизяснят някои важни детайли. Работата тече в момента, но наистина това е много важен въпрос и времето е от изключително значение. Както беше казано по-рано, времето може да бъде наш приятел, но понякога не разполагаме с много време. Аз все пак се <laughs> надявам да имаме достатъчно приятели. Председателството ще направи каквото е възможност да се предприемат съответните стъпки, по отношение на вашия въпрос за обществените поръчки, ще трябва да се е, върнем към графика, ще трябва да ви дадем по-конкретна информация. Надявам се, че разбирате, че това е начинът по който подхождаме към този въпрос. Рика, вие говорихте за много важни въпроси. И ако не мога да отговоря на всички въпроси днес, се надявам да успеем да ви дадем отговор на по-късен етап по опростяването. Наистина това е труден въпрос, както казахте и вие. Обсъждахме ставките, комисията ни слуша внимателно. Осъществява се реален напредък, но в крайна сметка упростяването, по-нататъчното упростяване ще трябва да стане на по-късен етап. Много е важно да прокараме правилата и регламентите, да бъдат колкото е възможно по-прости, като в същото време постигаме своите цели. И това по-скоро подлежи на една обща дискусия за това какво трябва да направим. В същото време е много важно и това е на дискусия, която провеждаме, да говорим по кохезионната политика, да водим такива разговори между съвета и комисията, ние не искаме да стигаме до повече административна тежест, искаме по-малко бюрокрация, не искаме огромни книжа с регламенти, ако в същото време можем да стигнем до по-ефективни, и по така ясно приложими регламенти. Това са дебати, които водим в момента. Вие също така споменахте и принципа за преходната категория и тук ще говорим по този въпрос в рамките на многодишната финансова рамка. Знаете, че предложението на комисията включва два различни сценария. Например, на първо място тези държави, които освояват две трети от сумата, която се дава в предишните периоди а от друга страна стоят държавите, при които БВП е между 75 и 90% от средното за Европейския съюз. Е, тук става дума за един силно бюджетен въпрос, в който се питаме кой плаща и за какво. И разбира се, мненията се различават значително. Преговорите по МФФ ще трябва да включват всички различни региони и средствата, които им се предоставят. И още веднъж казвам, че най-вероятно този въпрос ще се реши по силата на компромис в рамките на многодишната финансова рамка. Не съм сигурен, че в момента мога да ви дам по-ясен отговор в тази връзка. Също така споменахте и европейското териториално сътрудничество и най-вече административните предизвикателства, когато става дума за трансгранично сътрудничество. Връзката с други инструменти в Съюза от друга страна. Ние следваме полското предложение на тематични блокове, които преминават през целия регламент. Тук става дума и за системите по управление и контрол. Важно да се набележи и връзката с други финансови инструменти. Става дума за интеграцията и за политиката по добросъседство. Знаем, че Комисията има право на инициатива в това отношение и честно казано опасявам се, че такава интеграция поне за момента не е включена в нашата работна програма. В същото време виждаме и трудностите при работата с инструмента по европейското добросъседство и въобще по външните граници на Съюза. Надявам се, че и по други въпроси, които повдигнахте, ние ще можем да общуваме в последствие, да ви дам по-изчерпателни отговори. Много благодаря и сега вече чуваме последната серия от въпроси. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc reprezentantului. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на министр Вамер за представената програма. Имам няколко въпроса. искам първо да благодаря на министър Вамен за това, че поема ангажимент да, да търсим общ път за справяне с предизвикателствата, с които ще се сблъскаме през следващите няколко дни. Държавите членки изглежда ще намалят своите средства за обществени разходи поради кризата. Как тогава възнамерява датското председателство да насърчи економическия растеж и да създаде нови работни места за младежите – Нашето мнение е, че политиката на сближаване трябва да допринесе за създаването на нови работни места, особено за младите. Средно 21% е безработицата в, сред младите, а в Испания 40%. Така че е много важно кохезионната политика да се съсредоточи върху създаването на нови работни места, особено за младите. Как ще го направите? Вторият ми въпрос. Искам да попитам за позицията на датското председателство, за това как точно в една зелена Европа можем да насърчим развитието на активите в бизнес и в сферата на бизнеса. Искам да попитам и за секторната политика. Благодаря. Е, Благодаря на господин министър. Ние сме ви много благодарни, че представихте позицията на една страна, която е, защитава политиката, кохезионната политика. Това е една от най-важните политики на европейското на Европейския съюз. И вярно е, че преди да започне датското председателство, ние имахме известни притеснения и се питахме е, дали няма да има някакви промени, които да имат е, отрицателно отражение върху кохезионната политика, но явно не е такъв случай. Нашите колеги които се изказаха, доказаха всъщност, че имаме за момента повече въпроси, отколкото, отколкото забележки. Вашето председателство ще трябва да е, очертае пъти, защото 2014 година не е далече. Регионите и държавите членки имат нужда от кохезионната политика, от регионалната политика те имат нужда да знаят колкото може по-скоро на каква основа да развиват оперативните програми, да сключват договорите, за да може да развият регион, регионите. А тъй, че е много важно да може да дадете необходимите указания за преговорите. Но нека сега да говорим за трансгранично сътрудничество. Колегите казаха, че е много важно добре да се очертаят да се очертаят насоките, за да се избегнат конфликтите между различните финансови инструменти. Комисията действително трябва да. Тя е която трябва да поема инициативите, но аз установявам, че в много държави членки начинът по който нещата се виждат е доста по-различен. Ето защо аз ви моля да обясните на държавите членки, че е важно е, да имат по-отворено отношение към съществуващите инструменти, съществуващите политики, е, ако искаме, разбира се, тази кохезия да бъде осъществена един ден кохезионната политика, в сърцето на регионалната политика и е, граничните области са обикновено най-слабо развитите. Е, тук има трябва да бъде е, създаден инструмент, който да позволи на Европа да се развива, като позволи на всичките членове да вървят напред ръка в ръка. Освен това, що се отнася до макрорегионите, стратегията на Балтийско море, и шведското шведското председателство беше започнало. Беше пуснал тази идея, която предизвика много очаквания, не само около Балтийско море. Може да се мисли за други макрорегиони. Но вярно е, че в Балтийско море Копенхаген Стокхолм, Осло, това са центрове на развитие и с още ще като всичко това нещо зависи от регионалната и кохезионна политика. Благодаря много, министър Вамен, за вашия открит подход, за вашата готовност и за подробните отговори, които ни предоставяте. Един коментар. Аз мога само да добавя допълнителни притеснения по отношение на инструмента за свързване на Европа. Е, но не сега е момента да ги обсъждаме. Вторият ми въпрос. Още един въпрос, по който са разделени мненията е, в съвета за резерва. След това, по въпроса за жилищата, може ли да се отвори Кохезионния фонд за субсидиране на мерки за енергоспестяване в жилищата? Внимателно обсъдих въпроса с комисарите Поточник и Хетегор И двамата комисари са положително настроени към това предложение. Ще организираме конференция по въпроса каква е позицията на Дания тук. Още един въпрос. Много добре знам, че през март комисарят Поточник ще открие преговорите по нова директива за оценка на въздействието върху околната среда и за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда. Как разглежда датското председателство тези два важни въпроса? Много е важно да имаме отговор ако искаме да свържем възможността за достъп към кохезионния фонд с случаите, в които замърсителят не плаща. това ще е последен вариант за решение. Председателката, благодаря. Това беше последният въпрос, зададен от членовете на нашата комисия. Само да направя един коментар. Беше доста а, а, важно за Европейския парламент да покани а, възможно най-добрите датски преводачи, така че се надяваме, че ще кажете поне едно изречение на датски. А сега давам думата на Йосиф Матула. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда възможно най-кратък. Имам три въпроса. Нека да попитам какъв е напредъка по въпроса за Фонда за солидарност. Второ, в Комисията по регионални въпроси много говорим за субсидиарност. Говорим за работа с гражданите, местното самоуправление, за децентрализация, за това как можем да сме по-близо до гражданите, когато вземем решение. Министър Вамен не се спря твърде подробно върху ролята на регионите при вземането на решенията по новия пакет, който обсъждаме. Каква ще е ролята на регионите? Ще се засили ли тя? И третият ми въпрос. Говорим за бъдещия законодателен пакет, но искам да ви попитам и е, за това как стоят нещата в момента. В Европа изглежда има проблем. Има стагнация на економическия растеж и в еврозоната, и извън нея. Затова искам да ви попитам какво мислите за економически растеж в Европа. Благодаря. Well, Let me start by uh, answering the last question. Нека да отговоря първо на последния въпрос, който беше зададен, тъй като той беше свързан и с по-рано зададен въпрос, а именно как можем да направим така, че в Европа да има економически растеж. Тук искам да ви кажа, че един от основните приоритети на датското председателство, т.е. основният му приоритет е Европа да заработи добре. Тук говорим и е, за останалите мерки, разбира се, за затягането на коланите и прочие, но е, това е, не е единственото. Трябва да действаме и активно, за да създадем работни места и да стимулираме економическия растеж. Датското председателство е много целенасочено, що се отнася до създаването на заетост сред младите. 21% средно, а на места 40% от младите нямат работа. Така че трябва да намерим начин да отговорим на тези потребности. Смятаме, че реформите на единния пазар ще допринесат за това. Първите 10 години на единния пазар създадоха две 2 милиона и половина работни места. Ако реформираме а, е, единия пазар, ще има още повече работни места. Тук говорим и за Кохизионния фонд и е, за средствата по многогодишната финансова рамка като цяло. И е, се надяваме всяко едно похарчено евро да създаде заетост и економически растеж. Това е основната ни задача всяка една програма в Европейския съюз да може да допринесе за економическия растеж и създаването на работни места. Затова по време на татското председателство ще обърнем особено внимание на реформирането на единния пазар. Ще направим това възможно най- добре, ще го доведем възможно най-напред. След това Що се отнася до екологичните мерки, много хора в Европа казват, трябва да се създадат работни места, особено в зелените индустрии. А, други казват, ако насърчаваме тези работни места, дали това няма да стане за сметка на останалите отрасли. Но всъщност аз мога да ви кажа, че това ще стане по един прост начин. Е, работа в екологичните отрасли ще се е, създава първа навсякъде по света. Въпросът е обаче къде се създават тези работни места. Дали е тук, в Европа или в Китай, или пък някъде другаде по света. това трябва ние тук в Европа да направим всичко възможно да подкрепим всички инициативи, които могат да създадат такива работни места и економически растеж. Затова ще работим целенасочено в тази посока. Йоким спомена макрорегионалните стратегии. Балтийската инициатива, но и други инициативи, които могат да се обсъдят. Стратегиите, които са развити, се основават на вече съществуващата нормативна рамка. Няма да има ново законодателство. Важното е за периода 2020 година да успеем да изпълним до 2020 година да успеем да изпълним целите си в рамките на многогодишната финансова рамка. И тук много важен е процеса на програмиране. Бих се радвала комисията да нап... излезе с коментар по моето предложение, което смятам, че е добре. Добро. Разбира се, всяко предложение може да се подобри. Макрорегионалните стратегии са важен инструмент за осигуряване на по-добро сближаване между различните региони и страни. Ако инфраструктурата е силна, тогава културния обмен, а, синия растеж и зеленият растеж ще а, добавят своята стойност към, а, на европейско равнище. Трябва да направим всичко възможно, за да изберем правилните стъпки. Затова очаквам с нетърпение от комисията да излезе с оценка на макрорегионалните стратегии през юни следващата година и съм съгласен с вас, че това е един от инструментите, който можем да използваме, за да насърчим развитието на заедостта и економическия растеж. Това за нас е много важен приоритет. Виктор повдигна въпроса за инструмента за свързване на Европа. Той бе изключително кратък, но също времено каза, че има някои опасения. Ще ги обсъдим. Сигурен съм, че ще имаме такава възможност. Повдигна въпроса и за спестяването на енергия. Много важен въпрос, свързан с кохезионните фондове. Датското председателство ще разгледа този въпрос възможно най-положително. Ясно е, че трябва да се проведат много дискусии и се радвам, че вече тече диалогът с комисията по този въпрос. Но всичко това ще се разглежда от гледна точка на създаването на растеж, заетост и екологични развития. Приветстваме всички инициативи в тази област. Йосиф попита за ролята на регионите с огромно уважение подхождам към ролята на регионите и е, към градовете. Аз самият е, съм бивш кмет е, и то на втори по големина град в Дания. Така че много добре си давам сметка, че използването на средствата, освояването на средствата не зависи само от е, министрите, а то може да бъде направено изключително професионално и по места. И без е, е Нужда е, е да се казва, че региона, регионите и техните партньори трябва да участват в е, подписването на споразуменията за партньорство. Това няма нужда да се казва, защото просто така стоят нещата. Това е основен принцип и ние ще се погрижим той да продължи да действа. Що се отнася до солидарността, предложението от е, 2005 година, направена от комисията, се сблъска с нежелание в съвета. Това се случи и през 2006 година. В съобщението си от октомври миналата година комисията съобщи, че по отношение на Фонда за солидарност има намерение да оттегли своето предложение от 2005 година и да а, направи ново предложение, свързано с а, промяната на регламента карт на по-късен етап. По тези мерки, тъй като все още се очаква предложението на комисията, по време на датското председателство ще има а, съвсем малък напредък а сега позволете ми да приключи изказването си на датски, за да не разочаровам и преводачите. Нека да благодаря на преводачите от всички страни, които присъстват тук в залата. И много се радвам, че имах възможност да представя позициите на датското председателство. Ще има моменти, в които сме съгласни едни с други. Надявам се, тези моменти няма да са малко. Ще има и моменти, когато имаме разногласия. При всички положения, датското председателство би искало да провежда едно тясно и открито сътрудничество с тази комисия и с Европейски парламент като цяло. Надявам се, че възможно най-скоро ще се срещна с докладчиците. Те планират пътуване до Копенхаген. Мисля, че това е много добра инициатива. Ние в датското председателство ви очакваме там. Надявам се, възможно най-много от вас да присъстват на конференцията за многогодишната финансова рамка, която ще се проведе под датското председателство. Зна... Мисля, че това ще е, създаде отлична възможност е, държавите членки, Европейския парламент и националните парламенти да се съберат на едно място и да обсъдят многогодишната финансова рамка като цяло и кохезионната политика в частност. И така, нека отново да ви благодаря за възможността да се изкажа тук пред вас днес – Очаквам да работим много добре нататък. Много се радвам да видя силния ангажимент на вашата комисия към тези въпроси и се надявам, че всички заедно ще можем да направим крачки напред за бъдещето на гражданите на Европа. Благодаря. Um, I would like to, to say, uh, Minister, just few words, but tell you that we in this committee, we have developed this style of Наистина е много важно и аз да кажа някои думи. Важно е да разработваме практически подход към нашите задачи. В момента това е труден период за всички нас, за парламента, за съвета, за вас, тъй като отговаряме за бъдещето на Европа по отношение на интеграцията, на бюджета. И бихме искали да ви предложим своето сътрудничество, всяка една помощ, от която може да се нуждаете в своята работа в съвета но ние също се нуждаем от срещи с вас, от размяна на мнения, формални, официални, неофициални, помощ, която се предлага не само от вас. Вие, разбира се, сте винаги добре дошли да споделяте а, с нас нови съобщения, нова информация, но се надявам и Стефан Илниус, който вече е така част от системата на тройката, на тройката на председателството, да може да идва но вие казахте също така, че съвета ще разглежда кохезионната политика и се надяваме, че от двете страни ще, го, ще работим за провеждането на непрекъснати срещи, не само между хората, които отговарят за бюджета, но също така и за политиките. Наистина ще Очакваме тези заседания с нетърпение. Ние ще гарантираме също от своя страна, че ще сътрудничим с вас. По този начин си представяме нещата в близко сътрудничество с вас. Благодаря ви, господин министър, за вашия толкова искрен открит подход, за откритата дискусия, която проведохте с нас и за това, че споделихте своето мнение. Предполагам, че не всички мнения, защото в съвета има различни мнения по отделните въпроси. Не говоря за Дания, но в крайна сметка чухме вашите ангажименти, което е много важно. Благодаря ви много. Um, Уважаеми колеги, заседанието все още не е приключило. Продължаваме, така че много ви моля да останете в залата.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 Нека да се върнем към обсъждането, с което започнахме преди идването на министъра, а именно обсъждането на инструмента за споделяне на риска, изменение на регламент 13 от 2007 година. Сега сред нас са представителите на Европейската комисия. Тук е директорът Ислер. И това е. Няма други. А, има и други представители на комисията но също така господин Райхенбах ще бъде с нас утре. Той председателства работната група. А също така е от генерална дирекция ЕКФИН, госпожа Антони. Защото, както ви казах преди, не започваме тук от самото начало с този инструмент. Има вече натрупано експертно познание в комисията заради други области, в които има инструменти за споделяне на риска. Сега искам да информирам поканените колеги. А също сред нас е и Доминик Кренкор от Европейската инвестиционна банка. И искам да информирам нашите гости, че също така ще имахме размяна на мнения преди да дойдат представителите на датското председателство и така най-вече излизат два въпроса, свързани с този документ. На първо мя... място е неотложността на инструмента. Смятаме, че 2012-2013 е подходящ период за поемане на ангажименти за използването на подобен инструмент, т.е. няма време. Има истинска неотложност във връзка с а, Факта, че трябва да се постига растеж в економиките, в които се отразява кризата. Малко сме разтревожени от факта, който беше потвърден от министъра, че съветът не прави съответните стъпки. Утре ще видим какво ще стане с техническия брифинг в съвета. Дали това няма да задейства истински поток от дейности в съвета. На второ място, това, което разбрахме от нашата размяна на мнения по, този, по това изменение на регламент, нещо много важно по същество, въпреки че то като че ли се отнася по-скоро до покритието, до географското разпределение, до допустимостта. И доминиращото мнение в тази комисия е, че Фокусът трябва да бъде в момента върху кохезионната политика. Има всякакви аргументи, които се привеждат, но бихме искали да чуем и вашите аргументи за разширяването или за неразширяването на допустимостта или за проекти, които излизат извън проектите, спонсорирани от кохезионната политика. И вторият въпрос е географското покритие тук въпросът е отворен за това дали това ще добави нещо допълнително към тежестта, към работата на комисията, ако този инструмент не се ограничава до шесте държави членки, за които беше изменен регламента преди това във връзка с националните доплащания. Разбира се, има и други въпроси, има и технически въпроси, но технически брифинг, който беше проведен преди две седмици, беше изключително полезен и добър. Така че тези детайли са доизяснени, освен ако нещо не излезе в процеса на дискусията. Но ако може да се фокусираме върху аргументите за или против за разширяване на допустимостта и на географското покритие. Това би било много полезно за нас. Но, както знаете, в комисията ЕКОН беше проведена дискусия съвместно с работната група от Гърция. Беше проведено това обсъждане за становище за разширяване на покритието обхвата на този инструмент. Това е само за ваша информация. Сега давам думата на Рудолф. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря още веднъж за това, че организирахте това техническо заседание на което ние смятаме, че получихме възможността да разгледаме поредица от въпроси, свързани с допустимостта, с функционирането на инструмента и имахме възможност да споделим и опит с нашите колеги, които бяха с нас. Те са с нас и днес за това какво става на място. Наистина сме щастливи, е, че господин Райхенбах е тук и останалите колеги, защото той може да обясни много добре е, докъде са стигнали нещата по отношение на работата. Сега, що се отнася до Гърция, и тук искам да се върна към този въпрос след минута. Нека само да кажа нещо. Предложението, както знаете, беше вдъхновено от конкретната ситуация, която наблюдаваме в Гърция когато видяхме тази заплаха, която е надвиснала над голяма част от дейностите на инструмента по финансова стабилност, особено тези проекти, които се отнасят до по-голямата инфраструктура, когато имаше партньори по финансирането, съфинансиране и Видяхме проблемите за банките да гарантират ликвидност. Тези вноски от бюджетните партньори не идваха и това доведе до замразяване на проектите. За нас беше важно да гарантираме внедряването на мерките по кохезионната политика. В този много важен сегмент е много важно да се разглежда и този въпрос за допълнителните финанси, които са обвързани с тези проекти. Това е и, произхода происхода на предложението, което сме изготвили заедно с нашите колеги от Европейската инвестиционна банка и Генерална дирекция ЕКФИН. Тук основната отправна точка е кризисни мерки и гарантиране на прилагането на кохезионната политика. По наше мнение, И тук ще погледна, ще обърна поглед към вашия конкретен въпрос. Тук трябва да се замислим и за разширяване на предложението към по-широк кръг от държави членки. Според нас то трябва да остане като кризисна мярка – Ние искахме да бъдем последователни, искахме то да остане ограничено до тези държави, при които сме предложили други изменения. Нашата идея беше да подкрепим тези държави в тяхната трудна ситуация. И по същия начин върви като другите предложения, като например националното доплащане или съфинансирането, което беше договорено в края на миналата година. Трябва също така да отбележите, че не става дума за автоматизъм. Не избираме инструмента за поделяне на риск във всички шест държави членки, които в момента са под механизмите за финансова стабилност. Това е само поискане на държава членка е, и при изчерпателен анализ на цялостната ситуация. Всеки случай се взима по-отделно. Това не означава, че ние ще е, изберем инструменти, които са еднакви във всичките шест държави членки. Е, както стоят нещата в момента, все още не сме получили послания от други държави извън тези шест, които да смятат, че е важно, е необходимо и неотложно да се въвежда такава мярка на този етап. И така, ние смятаме, че фокусът трябва да бъде най-вече върху кризата и върху тези крайни ситуации, които поставят в риск прилагането на изключително важни проекти в рамката на инструмента за финансова стабилност. Също така трябва да знаете, че тези проекти, към които се стремим, няма да се придвижат напред. Страната ще загуби голяма част от своите кредити по кохезионната политика, защото не могат да оправдаят разходите, които са възможни в тази част, в която идва европейското финансиране. Това означава, че предложението да се ползва част от вече заделените пари, за да се гарантира, за да се обезпечи този проект, така че властите да могат да освоят отделените средства, е много важен елемент, за да се гарантира, че страните няма да загубят огромна част от своето финансиране. Също така трябва да се отбележи, че тези проекти са от стратегическо европейско значение. И отправната точка за това е на проекта за трансевропейската мрежа и тук става дума наистина за много важни европейски проекти. Сигурен съм, че господин Рахенбах ще каже повече неща по въпроса. На второ място, защо поставяме ударение върху кохезионната политика? Само върху кохезионната политика. Както казах, целта е да се обезпечи прилагането на кохезионната политика, на стратегията и една фаза на прилагането, в която, до която сме стигнали, е, до която бихме могли да стигнем, е да се отклони вниманието от тези проекти, които са вече движени, които са разработени и в момента са временно прекратени заради кризата. Нашето разбиране е, че приоритетите са тези приоритети а, да продължат да се конструкти, конструират за бъдеще, вместо да се пренасочва енергията в създаването на нови проекти, за които няма да сме сигурни, че ще могат да бъдат осъществени в течение на въпросния период. Много ви моля да хвърлите един поглед върху графика. Имаме само две години останали, за да осъществим проектите. Ако има нови проекти, те могат да бъдат по-добре подготвени и финансирани през следващия програмен период за 2014. Също така, трябва да помислите и за трудностите, с които ще трябва да се справим във връзка с допустимостта. Ние сме в контекста на кохезионната политика Имаме европейски и национални правила за допустимост, които управляват осъществяването на дейностите. Трябва ли да се преместим от сърцевината на тези правила? Не, това ще повдигне много въпроси, които трябва да бъдат решени. И не съм сигурен дали това ще помогне и тук в контекста на дискусията при преразглеждането на това предложение. Нито тук, нито в съвета. Така че ние смятаме, че ще бъде по-лошо, ако се навлезе в тази комплексна дискусия. Не е за предпочитане, защото ще се стигне до едно разширяване на правилата извън кохезионната политика. Госпожо председател, госпожи и господа, това беше а, моята реч. дам думата на моя колега, който ще допълни. Very very briefly, know, like... Благодаря много. Не знам кой от колегите би желал да се изкаже. Заповядайте. Просто иска да кажа, че с право посочихте, че въпросът е доста спешен. Много важно е това а, за Гърция, особено за проекти, свързани с концесиите за магистралите. За да може четирите проекта, които не напредват добре, да потръгнат. Това е много важно за кохезионната политика в Гърция. И това е приоритет номер едно на министър-председателя Пападемос. Полагат се усилия за целта, но без създаването на възможност за изменение – в разпоредбите няма как да се приключи работата. Затова трябва да се има предвид, че това е важно не само от гледна точка на сближаването, но и от финансова гледна точка. Много важно е за Гърция, защото ако тези проекти не приключат, тогава концесионерите, които имат ясни договори, ще могат да искат много високи обезщетения. И така, тук не става дума за проекти, които те първа стартират, а за проекти, които трябва да бъдат приключени, за да се избегне плащането на тежки наказания. Също така, има и други проекти, които могат да спечелят от инструмента за споделянето на риска, но концесиите за магистралите в Гърция са най-важните в момента. Благодаря много. Има ли други коментари? Благодаря. Аз представлявам генерална дирекция ЕКФИН. Искам да повторя казаното миналия път на техническата среща. Това не е нищо ново. Инструменти за споделяне на риска съществуват вече от близо 6 години. Развити за, са за проекти от областта на инфраструктурата и научните изследвания и проучванията, така че ние вече залагаме на натрупания опит в съществуващите системи и всички е, проекти по е, Европейската инвестиционна банка се публикуват. Ние докладваме по тези инструменти пред бюджетните власти. Има много информация – и ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря. Thank you, uh, Mrs. Chairman. Благодаря много, госпожо председател. Много се радвам, че подехте тази много важна инициатива да се срещнем с комисията по два много важни зададени от вас въпроса. Първо, по отношение на спешността. Да, действително, тук става дума за много спешни въпроси. Спешно е не само да се вземе решение, но и да се приложи това решение. Ако, както се очаква, ние сме тези, които ще предлагат това решение, тогава е много важно условията, които се предлагат, да допускат много бързо приложение. Затова трябва да се разгледа въпросът за допустимостта и то много внимателно, тъй като оперативните програми са програми, по които решенията бяха взети в различни времена. С кризата приоритетите в някои случаи, в някои страни, в някои ситуации – са се променили. Някои проекти са били блокирани. Именно за това има структурни средства, които остават неизползвани. Ако са блокирани, това може би означава, че има някои проект, проблеми с тях. Но също времено има други проекти, които може да отговарят на европейските приоритети и да поемат щафетата. това много силно вярвам, че бе взето добро решение да се увеличи максималния процент на финансирането чрез еднократни а, суми, които не трябва да се връщат, т.е. чрез грантове. По този начин ще отворим пътя към нови проекти – които може да бъдат финансирани от други източници, а не само от грантове. За това смятаме, че има множество възможности, например възможностите през Европейската инвестиционна банка, която е напълно подотчетна, така че трябва да се използват тези възможности възможно най-бързо, преди да изтъкат крайните срокове. Това е по въпроса за допустимостта, но разбира се, по никакъв начин не искам това да накърнява приоритетите, които бяха подчертани и по-конкретно модернизирането на Гърция. Гъвкавостта за нас е много важен въпрос. Що се отнася до страни, географско разпространение, в момента сме във времена на криза и се опасявам, че кризата засяга и страни, които в момента не са в програмата. Има някои доста големи страни, които в момента са тежко засегнати от кризите. Ако отнеме много време да се промени регламента, ако няма прехвърляне на средства между страните и ако няма държави членки получателки, които да могат да решат да използват инструмента, тогава ще се създадат множество допълнителни проблеми. Затова е добре да имаме предвид, че когато след 6 месеца вземем решение да отидем по-напред, може това вече да е твърде късно. Председателката, благодаря. Нашата цел днес не е да вземаме решение изслушахме вашите аргументи. Не мисля, че те бяха особено полезни и за крайното вземане на решение. Рудолов, заповядайте. Във връзка с казаното току-що от Доминик, едно уточнение. Тук става дума не за подкрепа за 5%, които ще бъдат гарантирани с инструмента за споделяне на риска. А проблемите са свързани с националното съфинансиране на тези разходи, които са в графата финансиране на проектите. Не това е въпроса. Въпросът е какво не се покрива при финансирането. Има, например, части от проектите, които не се гарантират на тези части, които идват от, обще, от, от частни средства, например, от частния сектор. В Гърция около 50% от разходите се покриват от европейски средства до 95% и е, от 5%, които идват от национално съфинансиране. Също на останалите 50% а, идват от другите участници в проекта. И а, що именно по отношение на тези частни средства и проблемите с тях искаме да намерим гаранции. Председателката говори без микрофон. Uh, I, I wonder whether there are questions coming from us. Uh, има ли още въпроси? Ако не, мисля, че можем да приключим работата си по тази точка от дневния ред. Ще направим всичко възможно докладът да е готов за следващото ни заседание. Има представители от съвета тук от председателството и е, отново искаме пред председателството да настоим, че тук става дума за много спешен въпрос. Благодаря. Закривам работата по тази точка. Преминаваме към заседанието на координаторите. Само координаторите могат да останат в залата. Благодаря.